meine Damen und Herren, Kollegen, Kollegen. Уважаеми госпожи и господа, заедно с Линда Макавън ви приветствам на съвместното заседание с Комисията по развитие. Заповядайте, вземете местата отпред. Стефан Дамистура, специален пратеник на ООН в Сирия и Стивън О'Брайен, заместник генерален секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор на спешната помощ, са при нас ich darf in unserer Mutter den äh, Special Envoy. Добре дошли на специалния пратеник на ОНЕ в Сирия, Стефан Демистура, който през февруари 2015, мисля, беше вече в нашата комисия и господин Обраян, заместник генерален секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор на спешната помощ мисля, че е добре, че двамата са тук заедно, тъй като двете теми са тясно свързани. Виждаме какво става през последните дни и часове в Алепо. Става ясно колко драматично е положението в града. Господин Демистура, виждате ли заобщо някакъв шанс за мирния процес? Или Русия и Асад са решили да решат конфликта по военен път. Възможно ли е помирение в страната? И когато гледам по какъв начин изглежда хуманитарната помощ, какво е положението на бежанците. Това са два въпроса, по които Европейския съюз и Обединените нации много тясно си сътрудничат в Сирия, Ирак, в Турция, в Ливан, в Йордания. Европейския съюз е готов да започне е, хуманитарни мерки и в Алепо. Не бихме могли да направим това без а, е, Обединените нации. Ще изляза малко извън тази тема. За мен е, е ясно, след грешките, които направиха страните членки със своите вноски е, в органа за хуманитарна помощ на Обединените нации през 2015 година. Е, след тези грешки стана ясно колко е важно сътрудничеството е, или ще се справим заедно, или изобщо няма да се справим. Това поне стана ясно както по отношение на мирния процес, така и по отношение на хуманитарната помощ. Една делегация от нашата комисия имаше възможност да обсъди този въпрос генералния секретар Антонио Котерес. Аз също присъствах на този разговор. А той в качеството си на ръководител на службата за беженците ни е, ни е посещавал Миналата седмица той ме информира, че е готов да дойде в нашата комисия а, и вече търсим подходяща дата през следващата година, за да можем да продължим разговора. Изключително много ме интересува това, което вие бихте казали за положението и за това, което бихме, ние бихме могли да направим. Първо ще дам думата на господин Демистура. Заповядайте. Danke, Herr Blank. Danke vielmals. Ich werde auf Englisch reden. Auf Sie. Благодаря, господин Брок. Аз ще говоря на английски. Ще мога да отговарям и на френски, шведски и английски. Немски не в никой случай. Първо. Да, бях тук при вас преди година. И мисля, че дълж, съм длъжен да дойда тук, тъй като вие сте най-големите поддръжници на действията на ОНЕ в Сирия. Аз просто трябва да ви представя различните сценарии, които можем да разглеждаме, защото това би, би могло да бъде една пътеводна звезда за бъдещето, за след Алепо. Какво може да се случи след а, военните действия? И сега, от една страна също така има и нови а, елементи, всички компоненти, които трябва да вземем предвид, новата американска администрация и новия генерален секретар на ООН. Сега, Започнах работа преди 26 месеца. Това беше точно след Женева, 2 и някак си бяхме много а, мрачни и не знаехме какво можехме да направиме за Сирия. Тогава Техме свидетели на липса на политическо желание, на политическа воля за решение, въпреки че всички непрекъснато повтаряха, че трябва да се намери такова политическо решение. Политически коректно е и всички продължават да казват, че наистина решението може да бъде само политическо, но сме свидетели всъщност на едно ускоряване на военните действия и на търсене на някакво военно решение. Но нека да се върнем от отново към преди две години. Тогава аз мислих, че има нещо ново, нещо ем, така не, не Знаете, че във всяка криза има и нови възможности и някакви е, нови елементи. Тогава новия елемент беше идил, беше Даеша. И а, аз тогава помислих, че може ми а, е, да, че бихме могли да се обединиме в борбата срещу новия враг, но се оказах неправ, защото всеки продължи да следва и да преследва собствения си дневен ред. Нека не, нека не забравяме примера с а, Сомалия и статистиките и а, съседните страни. И стигаме до Алепо. Защото в крайна сметка Алепо има особена символика. Тогава беше, нещата се бяха точно обратното. Дори тук, тук тогава правителствените войски смятаха, че не трябва да бомбардират, бунтовническите е, войски не бяха готови на компромис. Между времено нещата се промениха. И, сег, и след това в продължение на три, мес, на три, продължение на три месеца се срещнахме с представители на всички движения а, и а, на гражданското а, общество и на неправителствените организации в е, Женева. Знаете, че неправителствените организации нямат е, истинско поле на действие е, в Сирия, но за мен те имат огромен потенциал. И както казах, в продължение на 3, на 3, на 3 месеца продължи, продължи така наречения женевски консултативен процес, но нямаше достатъчно интерес от отделните заинтересовани страни. Също, същевременно Европа обаче беше изправена пред три нови вида проблеми. Първото кризата на бежанците. Европа беше изправена пред миграционната а, криза, която дестабилизираше Европа, а, включително парламентите, включително цялата, целите европейски устои. Втори, но, втори нов а, компонент и макар да имаше противоречиви виждания за това на времето, беше един компонент, с който трябваше да се съобразяваме. Ставаше дума за е, намесата на Русия. И трето, терористичните атаки в Европа. Това може би беше някакси е, момента на осъзнаването момента, в който Америка и Русия осъзнаха и се намесиха. И в които те изразиха своята желание за политическо действие. Момент и комбинацията от тези две намеси или от тези две нови, на тези два или три нови фактори доведе до създаване на една контактна група, както и на два таск форса. Един по военните въпроси, другите по политическите въпроси и създаване на център за операция в Женева, в която американците и руснаците поеха ангажимента да преговарят относно прекратяване на огъня. Нещо, което до този момент беше невиждано и начувано. И в момента, в който Америка и Русия се, се споразумяха относно а, прекратяване на огъня, изведнъж у нези 98 а, въоръжени групировки, които действаха, прекратиха своите действия. Това продължи продължение на 3 месеца. Но, както това, продължи само 3 месеца, но продължение на тези 3 месеца беха спасени а, милиони живота и а, е, хуманитарната помощ можа да, можа да стигне до 1 милион и 200 хиляди души, които до този момент живееха под обсада. Обсада, която имаше средновековни а, характеристики. На 19 септември Джон Кери и Сергей Лавров се, се срещнаха в Женева. Аз присъствах на, тази, на тези разговори и, и те е, стигнаха до едно е, интересно решение. В първо, прекратяване на военните действия в Алепо и и разграничаването на различните бойни групировки. И третото. Беше ограничаване действията на сирийските въздушни сили.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 По този начин е, се занимахме с всяка подробност. Това беше много полезно, защото можахме отново да подновим преговорите. На три пъти го бяхме прави. Обаче не можеше да има никакъв напредък, защото сирийското е, правителство каза, не можем да говорим за бъдещето за президента Асад, докато от другата страна каза, можем да преговаряме само ако Асад напусне. Тоест това блокира преговорите. Е, така че и двете страни смятаха, че могат да имат военно надмощие, поради което което не бяха готови и е, изобщо усърдни в преговорите. Е, така че две е, събития. Е, това беше провала на 19 е, септември. Това, но всъщност ние имахме и повод за надежда. Атаката на Даразура, е, която имаше нападение от американските военно-въздушни сили, те допуснаха грешка, те го повториха и се извиниха над е, сирийска военна база и втора атака, по която все още има разследване, когато 20-21 от работниците, които са наши приятели и които работиха в Червения кръст, е, бяха убити. Тогава започна кампанията в Алеко и в Алепо и тогава стигнахме до настоящото положение. Е, докъде сме стигнали днес. Е, вие ще чуете какво е хуманитарната ситуация. Аз не мога да отрека. Е, има военно ускоряване на събитията. И аз не мога да ви кажа е, колко време ще удържи източ Лепо. Постоянната информация е в постоянно движение. С друга дума, има непрекъснато набиране на инерция във военните действия. Аз мисля, че това, което трябва да наблюдаваме е какъв ще бъде резултата. От друга страна, като се има предвид, че има нова администрация в Съединените щати и нов генерален секретар на ООН, освен това, както знаете, той е много активен, Антонио Гутерес, той е известен със, своята инициативност. Така че всичко това ще стане през януария. Е, те встъпват в длъжност. Единия на 1 януари, другия на 21 януари. Така че потенциално какво можем да очакваме? Мога да ви кажа, че от до днес, до 1 януари, до 21 януари могат да станат много неща. Примерно да падне Алепо и тогава може правителството на Сирия да реши край. Битката приключи, войната приключи, сега е една любезна мирна, е, организ... Е, мирна конференция. И ако обичате, господин Демистура, организирайте я. Е, ще видим докъде ще сме стигнали до тогава. Но за да има мирна конференция, трябва всички да участват и на второ място е необходимо да се предвиди възможност е, за спазване на една резолюция, която беше приета е, с единодушие 22-54. Е, това беше пътна карта за политически преход, а също така и за споделяне на политическата власт. Поне това сериозно и приобщаващо всички. И на последно място президента Трамп е избран и е, не знаем каква ще бъде неговата политика. Никой не може да каже, нито ние, нито от вас. Освен това не знаем кой ще бъде е, държавният секретар. Той вече направи изказвания и съобразно тези изказвания той има идея основният му приоритет да бъде борбата срещу Даеш. И не знам дали някой тук е, в тази зала или по улиците на Бруксел, в частност или в Париж, където и да било, е против това, включително и аз. Ако се обърне обърнете към някой на улицата, той ще ви каже, за нас най-важното не е да се повтори ужасната сцена, която се разигра на летището. Ето защо вероятността за взимане на решение е, за joint venture с президента Путин за ускоряване на борбата срещу Даеш и е, Нусра от друга страна, според моето скромно мнение, възоснова на резолюцията на съвета за сигурност, на ООН е нещо много важно битка. Добре, обаче поражение на Даеш, за да нанесете поражение на Даеш, има един единствен начин. И това е посланието, което се опитвам да отправя до новата администрация на Съединените щати, но естествено също така и до руснаците. Можете да го постигнете единствено само ако разполагате с нова приобщаваща форма на управление в Сирия. Защото е, Даеш е, е, никне върху разочарованието, гнева, неудовлетворитността на общности, които не са приобщени. Ирак, вижте какво стана в Сирия. В Ирак е, сунийската общност. Е, те се почувстваха е, пренебрегнати и заради това се слушаха в музиката на Занкай. Тойто тогава беше от Алкайда. Така че е, е, трябваше да бъдат приобщени племената от сюнити. Но, тъй като това не стана, Алкайда започна в началото с група от 12 човека. Така че грешката беше това да бъде пренебрегнато и така се стигна до новата Даеш. Докато в Сирия и примерно Устра, мнозинството са оттам. И те се чувстват пренебрегнати. Така че резултатът е, ако искате да нанесете поражение на Даеш, което е напълно основателно, трябва да имате политическа формула за Сирия, която да приобщава всички. И тук трябва да участваме ние, независимо от това дали решението е военно или не военно. Ще спра до тук. Благодаря ви. Председателя, благодаря господин Демистура за подробното обяснение и надяваме се в крайна сметка да постигнем успех. Сега искам да се възползвам от възможността да дам възможността да приветства млади хора, които посещават Европейския парламент и които присъстват на нашето заседание. И сега давам думата на господин О'Брайан. Благодаря. Благодаря, господин председател на Комисията по външни работи и госпожо председател на Комисията по развитие на Европейския парламент. Благодаря ви, е, е, благодаря и на специалния пратеник Стефан Демистура е, за неговото авторитетно и цялостно представене, което ни запозна с резултатите на политическата ситуация. Но господин председател, той ни запозна и с потенциално бъдеще в Сирия. Първо искам да ви благодаря за Войтово неодушевено желание да търсите път за развитието на сирийския народ. И така, дами и господа депутати, за мен е удоволствие и същинска чест да бъда гост на този парламент във вашата известна и уважаема комисия, тази благородна институция, която е фундаментална за живота на Европейския съюз. Имам възможност чрез вас да говоря и достигна до повече от 500 милиона жители, които вие представлявате в 28 държави членки и Това е важно за тези световни въпроси. Като бивша депутата и министра, аз е, е, на времето отдавах много голямо значение на това, а сега като международен е, държавен служител, аз отдавам голямо значение на контакта и на обмена ми с вас. Ние трябва да се очитаме и да оправдаваме значителните средства, които гласувахте за нас. Плащат ги вашите денакоплаци от съответните ви избирателни райони. Така че искам да ви уверя, че няма по-високо публично инвестиция от е, това да има хуманитарна потребно, хуманитарните потребности да бъдат удовлетворени. Е, ние, е, както чухме, вие ни подкрепите, но позицията се обръща. Така че искам веднага да се възползвам от тази възможност да благодаря на всички вас за всичко, което правите, за да подкрепите сирийския народ. Е, след повече от десетилетие от безумен конфликт, сега е, сирийския народ е обект на неопределение неописуемо насилие, е, бомби, които падат през последните седмици и месеци върху училища, болници, е, водоснабдителни, е, водоснабдяване и на обществени пазари. Изобщо къде ли не по цялата страна. Константни травматични образи за това как се измъчват, екзекутират или усъкътяват хора постоянно. Непрекъснато има бомбандировки, денем и нощем, всеки ден. Непрекъснато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 и химически оръжия, различни бомби, най-различни видове бомби, включително и Непал, бомби за, само, за, за снайперисти, бомби за самоубийство, незаконни задържания, измъчване на деца и средновековни обсади на цели, гражд... на цели градове. Е, училища се бомбандират, болниците се бомбандират, стотици хиляди са убити и още повече ранени. Е, е, и средното продължение Продължителност на живота в Сирия намалява с повече от 20 години. Повече от половината от населението е разселено. 6,5 от тях вътре в страната в допълнение към половин милион палестински беженци. Е, почти 5 милиона сирийци избягаха от страната, а повечето от останалото население, около 30 е, милиона, се нуждаят от хуманитарна помощ. 80% от хората живеят в бедност. 9 милиона е, се чувстват несигурни, защото е, е, няма достатъчна храна или на много високи цени. Но все пак сирийската трагедия най-ясно се вижда сега в Алепо, където има невероятна военна агресия с убийствени последици за гражданското население. Както вече сте чувал да казвам, Алепо става най-високата точка на ужаса с потрясаващи сцени на страдания от всички. Вече няма болница, която да работи в източно Алепо, за да се лекуват тези, които са избягали от смъртта, защото всички болници са бомбандирани, докато бъдат заличени от лицето на земята. И по този начин има стотици е, загинали от гражданското население. Още повече, че има гранатен обстрел в източната част на страната. Разрушават се граждански устройства, хората бягат, но тези, е, които не участват в битките, не могат да избягат, за да се сложи край на сигурност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 100 000 човека през последните месеци бяха заловени в източна Алепо, защото се прилага обсада, както от е, сирийското правителство, така и от неговите съюзници. Искам да кажа, е, че това е една от най-ужасните страни на този безмилостен конфликт. През последните години видяхме обратното. Виждаме масово нарастване на използването на обсадите особено, е, особено страна на правителството на Сирия. По това време миналата година на хората, които е, живеят е, в обсада, бяха повече от 300 хиляди, докато преди един месец станаха повече от 400 хиляди. Днес смятаме, че общо 957 хиляди живеят в обсада. Почти 1 милион сирийци в момента живеят под обсада. Тъй като аз съм защитник за сирийския народ пред, сигурност, пред съвета за сигурност преди месец, нищо не се променя във връзка с тези е, обсъди, е, обсади. Е, те нямат право нито на здравна помощ, нито на хуманитарна помощ. Те трябва да бъдат принудни или да е, капитулират, или да избягат. Е, просто има е, невероятни маси от хора, които страдат от економическа и политическа политически натиск, защото е, гражданското население повече не може да се бори. И основната партия, е, която трябва да защитава своите собствени граждани, извършва това. Е, безспорно всичко това е, трябва да разтърси моралната съвест на света. Трябва да покаже, че международната общност трябва да си зададе възможност. Как може едни от най-стария град по света да бъде заличен от света, когато унищожаването на болници става нещо нормално, когато е, децата се крият в подземи, защото няма къде да се скрият. Мисля, че това е нещо жестоко. Това кръвопролитие в Сирия се превърна от нещо, което е черногледо, до нещо, което е безумно. Мисля, че при тези действия нивата на страдания стават под носа ни, защото международната дейност е много ограничена и възможностите ни са ограничени. Конфликтът тече от толкова дълго и неговите последици е, са петно е, за съвестта на света и това е доказателство за провала на политиците на всички нива. И така, е, господа председатели на парламентарните комисии, дами и господа депутатите, конфликта вътре в Сирия показва една от най-лошите страни на човешкия род, но едновременно с това доказа и най-хубавото у много хора. При моите посещения в Сирия, в целия регион, аз съм говорил с хиляди сирийци, е, които е, е, са останали в дома си, въпреки е, своето отчаяние, но видях е, великодушието в Сирия Сирия, в Ливан, в Ирак. Те можаха скромно да настанят тези хора в собственици домове. Аз говоря с неправителствени организации в Сирия, с организации на места, е, с е, сирийския арабски е, червен полумесец, с тези, които работят в болници, в клиники, в училища, които понякога рискуват живота си, защото искат да спасят собственици се граждани. Видях хиляди служители на ОНЕ, включително и моите сътрудници, хуманитарните работници на място, които всеки ден и всеки час от деня рискуват живота си, за да подкрепят хората. Е, Агенците на ООН денонощно работят, за да помагат на сирийците в конфликта. Месец след месец го правят. Правят го както за гражданите вътре в Сирия, така и отвъд границите. Е, условията са невъзможни, но въпреки това тези година постигнахме 5 цяло милиона. Е, ние раздадохме храна и помощ помощ на 5 милиона ежемесечно. Това става чрез редовни програми е, от Дамаск и също така трансгранично от Търция и от Йордания. При тези трансгранични операции, които започнаха преди около 2 години, ООН е проведе повече от 420 конвоя, т.е. 4 е, средно на месец. И имаме помощ, която е достатъчна за 9 милиона, включително и вакцини за 2 милиона, храна за 3 милиона почти ежемесечно и освен това нехранителни стоки, които също са помощ 3 милиона, а също така вода, вода, вода за пиене, за санитарни нужди и ние оказваме помощ на различни части на Лепо, на Атакия, на Хама, от Турция и освен това на градове, които са близо до Йордания. Вие трябва да знаете, че вашата воля и вашите средства се превърнаха в полезна хуманитарна хуманитарна помощ. По този начин ние спасяваме и помагаме на милиони, но това е недостатъчно, защото мащаба е невероятен и нараства. Не искам да подчертая критичната роля за неправителствени организации в Сирия. Те получават помощ от милиони от съседните страни. По въздуха ние постигаме хора. Преди няколко месеца започнаха операции и ние постигнахме 153 пакета, които бяха пуснати от въздуха и по този начин пак подчертавам, е, че ООН е, е, извърши повече от 160 полета е, за 700 квадратни метра за помощ, за подслон, за храна, за санитарни нужди. Освен това, им раз, раздадохме повече от 61 хиляди пакета с храна. Благодарение на Червения кръс, на арабския червен полумесец с ООН, е, ние отпускаме 60 хиляди човека в 4 града, които са под обсада в Сирия. Всичко това се извърши с безбройни преговори и с координация. Трябва да кажа, че влязах е, екипи на ООН в Дамаск, в Сирия и е, в Женева и в крайна сметка това приключи в 12.30 тази сутрин. Мисля, че това е една от редките добри новини, е, като се има предвид, е, че непрекъснато има отхвърляне и непрекъснато нещо се отлага. През последния месец ние изпратих, всеки месец ние изпращаме конвои, но всеки месец се справяме с бюрократични препятствия. И е, непрекъснато трябва да се ограничава броя на бенефициентите. Е, по пътя се водят преговори. Има медицински средства, които не винаги се одобряват. И в края на краищата е, само част от конвоите, които се изпращат в агенциите, стигнаха до края на това лято. Сирийците са изправени пред война и пред насилие. Те е, очакват всичко, защото са под бомби. Повече от 300 хиляди по Средиземно море стигнаха през 2016 година. Повечето от от тях са сирийци. Е, те искат убежище без каквато и да било форма на дискриминация. Ние трябва да се справим с техните нужди. Това може да е време за Европа, но нека да не забравяме, че общия брой на бежанците в Европа са бледи в сравнение с тези в Ливан, в Йордания, в Търци, в Ирак. В Ливан повече от една четвърта от населението в момента са сирийски бежанци и съответния брой във Франция и в Обедненото кралство би било от 15 до 17 хиляди човека република и общия брой в Унгария или Чешката република би било от 2 до 3 милиона. Е, и е, сирийските семейства живеят при е, пълна бедност. Те си разходват бежанците. Малките деца работят. Младите момичета трябва да се женят. Те страдат от физически и емоционални травми. Децата в източно Алепо в края на септември престанаха да ходят на училище. Е, и е, искам да е, кажа, е, обикновено е, децата не могат да играят, не могат да спят. В цялата страна, както знаете, едно от четири училища е престанало да приема училища. Е, повече от 50 хиляди учители са напуснали работата си. Повече от 2 милиона деца едновременно е трябвало да напуснат децата. Повече от 2 милиона може да престана да ходят на училище, ако тази дивашка война продължава. Стотици хиляди сирийски деца нямат държава, защото те са изоставени поставени от всички. Какво е бъдещето? Да бъдат а, а, зле нахранени, да бъдат сираци, да бъдат неграмотни. Това ли е бъдещето на тази страна? Бъдещото поколение е едно загубено поколение. Те са ни необходими. Е, е, всички е, общности, които ние приемаме, ние трябва да приемаме един холистичен подход всички аспекти на хуманитарните потребности, те да бъдат настанени в съседни страни, беженците, които в момента се движат, те е, да бъдат разселени по други части на света. Ето защо е, бяха прияти резолюции на 6 октомври на 24 ноември. Тези резолюции са важни. Ние можем и трябва да направим нещо повече. И искам да бъда откровен, трябват е, повече финансови за хуманитарния отговор за сили и региона. Трябва трябва веднага да възстановим инерцията от по-раната за година за достъп до хуманитарна помощ, да се спре насилието, безразборните атаки, когато се убива гражданско население, както и военни. Трябва да, да получим подкрепа от партиите, за да има безусловен хуманитарен достъп. И трябва да се сложи край на тази дяволска обсада, когато колективно стотици хиляди гражданско, гражданско население население безмилостно е поставено под обсада. Е, аз искам отново да призовя всички, всички страни в конфликта. Призовавам и този парламент да използват тяхното влияние, за да сложи край на цикъла на, на насилието и да се сложи край на е, тази касапница в Сирия. Света и Европейски съюз трябва да бъде морален лидер. Не само на думи да защитаваме тези, които са най-уязвими, да оказваме помощ на тези, които са в нужда, тези, които са справени е, пред неописуеми страдания и пред безчинства. Това е нужда за всички. Политическите разлики трябва да бъдат оставени на страна. Европейската общност, е, е, световната общност трябва да застане като една, за да сложи край на този срам и в края на краищата да се тръгне по пътя на мира в Сирия. Much, Благодаря ви, господин е, Обрайен. Вие двамата ни показахте политическия провал а, е, на а, е, общността за доставка на хуманитарна помощ. Ние сме се събрали днес да говорим, защото смятаме, че можем да направим много повече. Не само да говорим за политическите е, провали и за това, което се случва в Алепо. Господин Обран, вие споменахте ем, усилията, които се полагат съседните държави за подкрепа на бежанците. Е, ние с колеги бяхме в Ивицата Газа, в Ливан, видяхме колко големи усилия полагат съседните държави, за да помагат на бежанците. Ние се активизираме, предоставяме повече хуманитарна помощ за децата и младежите, най-вече за образование, защото те ще загубят своето детство и своите младежки години без образование. Благодаря ви за отразвяващите думи. Сега въпросът е какво можем да направим от тук нататък. Множество колеги са поискали думата. Имаме само 35 минути. 35 минути. Ще помоля колегите да говорят за не повече от няколко минути. Господин Прада, вие сте първи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря нашите гости, господин Деместур и господин Обраян, за изказванията им. Искам да откликна на, пледорията, на пледуарията на господин Обраян за политическо решение. Прав сте, но имаме един огромен проблем. Проблем свързан с това, можем ли да имаме довери, да вярваме на Русия. Русия е в Сирия не по силата на резолюция на ООН, а по искане и настояване на правителството на Асад така че това липса на доверие се увеличава, защото се оказва, че не само Русия е предприела военни действия, но същевременно блокира и резолюциите в съвета за сигурност. Така че и какво ще е, кога ще ста, какво ще стане след като господин е, Трамп е, поеме президентството. Така че докато Русия продължава да се държи така безотговорно спрямо международните решения, къде отиваме. Така че трябва да се наблегне на безотговорността на Русия. А показаното от господин Обраян, благодаря ви за казаното от вас. Ние, европейците, сме горди за това, че играхме важна роля за оказване на хуманитарната помощ. Ние наистина в този конфликт искахме да. Е, да е, промениме нещата от хуманитарна гледна точка, но не винаги става така. Защото как, сега какво, какво гледах вчера по телевизията, че не Европейския съюз, не неправителствените организации, а руските войници помагат на гражданското а, население в Алепо. Благодаря. Следващият. Ja, vielen Dank ähm, an Ihre Berichte. Ich war mit der Нойзер. Благодаря. Аз бях също бях а, с делегацията в Ливан. Говорихме с хора, които работят активно в екипите на ООН. Тези екипи вършат страхотна работа в Ливан. А, Въпросът ми е доколко регионалната програма за бежанците е, получава финансиране, доколко страните членки спазват своите е, обещания, защото проблема с финансирането стои от предишни години, е, тогава, е, когато трябваше да бъдат е, намалени храните. Второ, мисля, че а, имаме нужда от силната подкрепа на правителството на Ливан. След две години и половина там отново има правителство. А, държавата по нас е толкова голямо натоварване, че самата тя има нужда от стабилизиране. Трето, относно положението в Алепо, за съжаление всички знаци сочат към това, че конфликтът ще бъде решаван по военен път. трябва Обединените нации да са готови бързо да отговорят с хуманитарна помощ за населението в Алепо. Благодаря, господин Танок. Благодаря, госпожо председател. Стивен, може би ме помните от една вечеря, когато говорихме за специалния пратеник на Обединеното кралство. Библейски размери е, придоби трагедията в Алепо след бомбардировките. Още преди пет години апелирам в този парламент за е, зона с забранени полети. Но това не е направено. Все още няма воля за това. Три въпроса имам. Първо, институцията Институциите на Обединените нации във връзка с резолюция 377 Мислили мисли ли се за, за това съвета за сигурност да заклими действията на Русия а, или това са само празни пожелания? И наред а, с борбата срещу Ислямска държава, дали, дали няма някаква договорка с господин Путин във връзка с Сирия? националистско-популистично движение а, е, а, е, се събужда в Европа във връзка а, е, с беженците. А, как можем да бъдем сигурни, че сред беженците, които пристигат в Европа, няма а, терористи от ислямска държава, а имаме само граждани, които облягат от а, конфликта? И накрая Очевидно се води хибридна война между сините, суните и шиите. А, има ли възможност за национално помирение? Аз, аз самият съм а, скептик. Е, трябва ли да бъдат посетени граничните райони между Сирия и Ирак? Това е просто един е, по-провокативен въпрос. Господин Касталдо. Благодаря, госпожо Председател, господин председател, благодаря на господин Демистура и на ам, заместник генералния секретар О'Брайен. Имам въпрос към господин Демистура. Първо искам да коментирате ролята на Турция. Турция игра роля, която е по-скоро деструктивна. Чухме изявления от Ердоган, които поставят под въпрос отново границите. Става дума и за Мусул в Ирак, и за освобождаването на Ирак, и за това, че Турция иска да играе роля в установяването на едно ново равновесие на силите е, след това. Имате ли коментар по този въпрос? И как виждате последиците от е, турската намеса в Сирия? Е, най-вече във връзка с нападението на рака. и избора на Доналд Тръмп за президент на Америка, доколко това ще внесе някаква промяна? Мисля, че няма съмнение за това, че той иска да се споразуме е, с Путин, за да има обща намеса, общи действия през следващата година. Когато свърши преходния период и Тръмп стъпи в длъжност, какво ще се случи. Има ли идея за това какво ще се прави в преходния период или трябва да се изчака Тръмп да встъпи в длъжност? Госпожа Лохпилер не видях. Благодаря ви за изявленията. Миналата седмица в Европейския парламент ние приехме резолюция за Сирия, която в голямата си част беше посветена на ситуацията след края на конфликта. Съгласен съм с това, което казахте, господин Мистур, относно включването на гражданското общество и най-вече на жените в мирния процес и в евентуално правителство в Сирия. Смятате ли, че Европейският съюз може да направи повече или по-различни неща във връзка с този а, период а, след а, конфликта? А, вие говорихте за престъпление срещу човечеството, извършване в Сирия. Има блокада в съвета а, за сигурност на ОНЕ по този въпрос. Какво мислите ви във връзка с един евентуален трибунал а, във връзка с, с Сирия? Въпреки, че това може би не е най-добрия момент да говорим за такъв трибунал, когато се опитваме да спрем огъня. Благодаря. Сега ще започнем с говорителите на групите. Ще ви помоля да спазвате времето, за да чуем и отговорите на поставените въпроси. Започваме СНП, господин Тусен. Благодаря на господин Демистура и на господин а, Обраен за изложенията. Не всеки ден имам е, е, швед, затова ще мина на шведски и ще се обърна към господин Демистура. Вие казахте, че Исламска държава може да бъде победена само с ново приобщаващо правителство, което включва всички групи в страната. Бихте ли могли да кажете малко повече по този въпрос? Това е важно за мълцинствата в Сирия. Аз самия бях в Дамаски, се срещнах с представители на християнските общности. защото този въпрос ще бъде важен за деня, в който е, е, президента Асад вече не е на този пост. А, и е, какво може да се направи за хората, които о, сега са обект на закрил да продължат да бъдат закрилени при е, е, следващото правителство? Това, което се случва в Сирия е знак за провал на политиката по всички линии, в това число и на политиката на Европейския съюз. Смятате ли, че Европейския съюз трябва да заиграе нова роля в политическия процес, който за сега се доминира от а, е, а, е, е, Русия? Госпожа Валенсиано. Благодаря. Първо бих искала да, да ви благодаря за свършената от ваша работа и наистина да ви поздравя за усилията, които полагате. И Разбира се, усилията би трябвало да доведат до резултат, но тук нещата са малко по-сложни. Един въпрос към господин Демистура, един господин обрен. Сега, говори, говориме от една година за политическо решение, а на практика сме свидетели само за а, военни действия и разруха. Как можем е, да се аргументираме и да въобще да мислиме за политическо решение. Господин Обраен, как можете да понесете това? Е, как можете да живеете и да работите в една, една система, която има за цел да спасява човешки животи и същевременно да сте свидетели на абсолютно бездействие и бесилие на съвета за сигурност. Кажете как, как, как го, издържате просто, господин Девор. Thank you. Uh, I just want to address this question to Stephen. Благодаря. А, аз си спомням битката на генералния секретар срещу Банкимон. Миналата година той каза, че иска да реформира Обединените нации. Обединените нации обаче е, изцяло се влушиха. Е, положението стана още по-зле там. Е, това са някакви джедаи, които е, са се настанили там. Или трябва да реформираме ООН или да а, я закрием. Данакоплаците дават огромни средства за Организацията на Обединените нации. А, в момента а, всичко е несигурно. А, президента Тръмп ще степи в длъжност през януари. Той каза, че ще преразгледа целия този въпрос. А, а ние седим тук и си говорим. Говорим си как, за Хамлет принц датски. не знам на къде ще тръгне НАТО. ООН е, е неефективна. Тръмп говори за споразумение с Русия, които бомбардират Сирия. Нещата са в движение в момента. И това движение на нас ни дава шанс а, да решим на коя страна ще застанем. Аз бих се застъпил за ефективно решение, което да не се мир в региона. В противен случай а, ние ще си седим и ще наблюдаваме как катастрофите се случват а, една след друга. Да, мисля, че Обединените нации и те като Европейския съюз понасят обвинени от всички страни за всякакви а, провали. А, Кофи Анан създаде неефективни е, инструменти. Не, аз не бих позволил а, такива а, изказвания за хора, които работят в Обединените нации, в хуманитарните организации. Да, те вършат страхотна работа. Госпожа Скаке. От Ауте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата гости за това, че са тук и говорят с нас за тяхната тежка работа. А, а, направи ми впечатление в изказването на господин Демистура това, че е, той наблюдава пълно отсъствие на Европейския съюз. Благодаря на господин О'Брайен за откровените думи. Споделям неговата загриженост и, и, и гняв за неизразимото страдание на цивилното е, население. Онези, които предупреждават, че ако падне режима на САД, ще си имаме работа с джихадистите, трябва да се обърнат да се вгледат по-внимателно в нещата. Недопустимо е да се легитимира бомбардировката на детски болници. Това е едно от най-лошите неща, на които сме свидетели. Цинично а, това, е, това е цинизъм. Искам да почетая, че ни е необходимо повече лидерство в света. Най-вече по отношение на войната с си е необходимо не и повече човечност, но и повече политически лидерство. Три е, искам да ви попитам, кои са трите е, стъпки, които Европа трябва да направи приоритетно? Господин Панциери. Благодаря, госпожо председател. Искам също да благодаря на господин Демистура и на господин Обраен за тяхното присъствие. Да благодаря и за това, което правят. А те го правят при условия, които са ни известни на всички. Морала и съвестта а, не стоят на, на дневен ред, след като не може да се намери политическо решение, след като европейците също не показват, че за тях морала е важен. Хуманитарната помощ е свързана с геополитическата рамка, която за съжаление рязко се влуши напоследък. В момента а, руските нападения над Алепо показаха, че а, а, геополитически аспект е, а, е, от изключително важно значение. А, подкрепата за а, а, опозицията рязко е намаляла. когато говорим за всичко това, трябва да мислим и за Турция, и за президента Тръмп, и заобщо неяснотата на всички фронтове. Но за да спрем да бъдем само външни е, наблюдатели, за да можем да се намесим и да предложим решение, ние трябва да антиципираме е, тези решения. Тоест трябва да помислим за това как си представяме е, реда в Сирия след края на конфликта. А, мисля, че няма да може да се запази териториалната цялост. Казвам го, защото ми се струва, че американската идея за приоритетите ще се наложи защото не знам дали президента Тръмп го е казал, но, но като че ли го е казал, че има липса на приоритети в действията в Сирия. И ако не подпомогнем тези приоритети с новата рамка, която ще се установи в Сирия, няма да има резултати. Хуманитарната помощ трябва да се разглежда във връзка с новата геополитическа обстановка. Thank you, Mr. Благодаря. Господин Корвинлик. Е, to... Въпросът ми е към господин Демистор. От Вашингтон чух е, слухове, че американските и руските специални е, служби си сътрудничат в Сирия, защото се смята, че по този начин могат да постигнат нещо. Имате ли, знаете ли нещо повече по този по тази там. Можете ли да си повторите въпрос още веднъж? Чух слухове от Вашингтон, че американските и руските тайни служби си сътрудничат. За да развалят отношенията между Русия и Съединените щати. Ако нямаше хуманитарната помощ, просто Сирия нямаше да съществува вече. Тоест, благодарение на хуманитарната помощ продължава войната в Сирия. Така че, е, може би да, да видим по какъв начин можем да спреме войната тогава. Господин Демистура, добре е дошъл. Вие казахте, че решение за, за Сирия изисква включването на сунитите. Но можем ли да имаме подобна включваща и приобщаваща политика с присъствието на Асад? И второ, странните отношения с Русия, с Турция, с Саудитска Аравия, да създаеш, да не... Нека да не... Как? Как, как, как тези противоречия могат да намерят своето решение? И още нещо. Благодаря на господин Брайан, защото аз наистина се чувствам засрамена, защото вие описахте не ужасното, не, непристойното положение и това, което правиме ние. Имаме ли морално, политическо лидерство в Сирия. Така че моят въпрос е какво, ви е, какво трябва да направи Европа, за да можете вие да направите необходимото, не само да се прекрати войната, а да се установи траен мир. И сега последни. Аз няма да правя коментари. Просто исках да ви благодаря за отлично и огромно, огромната работа. Повечето въпроси вече бяха задани. Когато човек взема думата последен, обикновено вече е, правилните въпроси са е, зададени. Яна зададе, може би, най вастния въпрос, но но въпросът е какво, реш, какво решение търсиме? А, политическо, военно и какво може да бъде това, докато Асад продължи да ръководи страната. И още нещо. въпрос зададен отдавна, преди година и половина. Тогава си зададахме въпроса, можем ли да е, продължаваме а, в присъствието на САД и много казаха, не, САД трябва да е, отстъпи властта и така нататък. Но сега нещата са такива, каквито са и по какъв начин ще има включващо и приобщаващо правителство при сега сложа от съпожение на нещата сега. Вие казахте, че Алепо ще падне най-вероятно след няколко а, часа. И къде отиваме? Къде, от, къде отиват а, хората? И какви гаранции има от правителствените власти, какъв е, диалог ще има от тук нататък. По принцип би трябвало е, хората, семействата, децата, жените да могат да напуснат. Е, но какво ще се случи след като нещата попаднат сега от тук нататък в е, ръцете на правителствените власти и Русия? Сега. Господин Орен, благодаря ви. Благодаря за загрижеността и солидарността с сирийския народ в неговото страдание. 80% от 90-те милиони, които имат нужда от а, нашата помощ с жертви на конфликти. А може би наистина конфликта в Сирия е най-перверзния, най-ужасния. Ще се опитам да отговоря на въпросите, свързани с хуманитарната а, помощ, пък ще остават другите по-сложните политически на колегата. Да, съгласен съм, господин Нойзас, че трябва да се възползваме от, е, възможно, от възможността да удвоиме помощта си към е, Ливан в момента в момент, в който има вече правителство и да използваме всички инструменти, които, с които разполагаме, за да подкрепим и подмогнем на ливанския народ, защото в крайна сметка една трета от населението в Ливан са хора, които са разселени. Така че откакто Обединените наци нации и след създаването на междуагенционният комитет на ООН, който включва не само а, сродните на ООН организации, но и много други международни организации, включително и Световната банка и така нататък. Е, ние наблюдаваме от е, близо положението, включително в е, околните страни. Много, много беше направено сега в в сега са и и необходимо да се намерят е, финансиране и за новите три а, е, програми за по-голяма устойчивост, защото целта е не само да се, да се да се, да се помогне на хората да оживеят, но също така да се обединят силите, мъдростта, всичко, за да може наистина да се помогне за едно по-нататъчно раз, развитие. 35% е за сега финансирането на програмата и най-доброто, което ще можем е да постигнем е до края на 2016 година, то е да осигурим е половината от финансирането за нашите програми. Така че трябва да направиме всичко възможно, за да, получ, да, за да получиме е, дарения, грантове от е, вашите правителства. Като, като същевременно вършиме отлична работа. Тези три програми са отлични програми. И ние наистина се опитваме да направим всичко възможно да осигуриме финансирането, но необходимо е още да осигуриме около 45% за тези е, програми, за да бъдат те наистина е, жизнено способни. от общото от 5 2 милиарда и 400 хиляди, които бяха необходими. Успяхме до сега да подсигуриме 2 е, милиона и 800 е, хиляди. Госпожа Шака зададе въпроса. Що се отнася до въпроса на господин Танък, е, радвам се, че ви виждам отново, господин Танък за зоните забранени за прелитане. Знам, че вчера в Британския парламент е обсъждан този проблем. Знаете, че ние в ОНЕ предвиждаме и разглеждаме абсолютно всички варианти, когато става дума за спасяване на човешки животи. Но когато става дума за а, зони забранени за а, прелитане, трябва да се а, да си зададеме въпроса какъв ще бъде крайния резултат. Знаете, че Световната програма за изхранване е, е, спуска е, огромни количества храни с парашути. Така че от, от, от, е, от една страна знаеме, че Даеш разполага с е, въоръжението за обстрелване на, а, ле, на а, самолетите и, и, също, и но имаме възмож... нямаме възможност да, да подсигуриме абсолютна сигурност в тези зони. Така че а, ако из, размисляваме за такъв вариант, трябва да, да отглеждаме всички аспекти. А, защото А, ако, ако искаме в тези региони да, про, да, да има възможност да раздадеме хуманитарна помощ и да вкараме конвой. Не забравяйте, че трябват 6 седмици предварителна подготовка. Вижте в каква е, е скалата, шкалата на нещата. Сега. В момента Много е Знаеме, че вие, зададахте въпроса също така за из, разследването, което ще се направи относно а, бомбардирането на конвой. Това може да стане, но след като се подсигури а, устойчиво и мирно положение. Сега, Колкото до коридорите. Да, можем да насърчаваме хората да а, бягат, но същевременно не сме, абсолютно не сме а, сигурни, че там, как, там където те отиват, те ще бъдат в а, безопасност. Крайна сметка, в. а, Мусул, в а, Ирак, в. А, в момента също така се а, е, бе създадена а, е, комисия, която да проведе независим, да направи независима оценка и мисля, че това наистина е много а, е, уместно много по-местно, отколкото, отколко оценката се прави от някои от е, заинтересованите страни сега. Аз е, дълбоко уважавам и и се възхищавам а, е, за това, че се правят усилия за постигане на позиции, които да са движени. Да, 193 страни са, знаете, че това означава много администрация, много бюрокрация. И разбира се, аз и това ме пречи и в моята работа. Аз съм работила и в частния сектор и знам и, и сега разбирам какво е да се блъскаш с толкова много бюрокрация. То ми пречи и в моята работа, но а, също времено Знаете, че и бюджетните ограничения създават много трудни условия на работа. Хората не са склонни да приемат бюджетни съкръщения. Но днес имаме над 100 милиона хора, които имат нужда от хуманитарна помощ. И все повече и повече са финансовите нужди за помагане на а, тези хора. Защо? Защото всъщност кризите се мултиплицират. И както казах, за да бъдем най-добрите, за да, могат, за да може наистина да, си, да ни се помогне, трябва да бъдем най-добрите. И за това е необходима вашата помощ, влиянието, което бихте могли да упражните за това да бъдат прекратени военните действия. Някой тук каза, че може би хуманитарната помощ позволява продължение на войната. Аз искам да кажа, че никога няма да спреме нищо, което може да, да спаси и един живот. Точка. И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 някои от помощта стига до е, източно Елепо. Това не са райони, които са защитени от ООН. А в момента това са области, които получават помощ е, от сирийското правителство, но ние трябва да сме сигурни, е, че всичко се разпределя както трябва. Нещата просто са хаотични. и Искам е, е, да ви кажа, че войната във всички случаи създава хаос и ние обикновено тичаме след събитията. Е, председателката всъщност ние вече работим работим извънредно, така че е, господин Стефан Демистров ще трябва също да може да отговори на въпросите. Те са много важни. Е, е, десет минути най-много, ако обичате. Да, добре. Добре. Ето защо, извинете, ще отговоря телеграфно или поне ще се опитам. Първо за руснаците, това беше въпроса сега. Дали не можем да вярваме или да не вярваме на руснаците? По-скоро бих казал това интерес. И лично аз стъпих на санкциите е, тогава, когато военната интервенция в Русия започна, те просто се намесиха в Сирия. Тоест, е, те имат интерес от това е, да не участват в този конфликт вечно. На второ място и може би искам да кажа, че ние не сме в конкуренция с тях. Дали те искат да разработят стратегия, за да излезат? Не. А, а, Колин е, е, да, всъщност Колин Пола каза какво е наследство на ООН в Ирак. Те гледат в момента какво е станало. Те търсят изход от положението в Сирия. Дали това е добре бизнес предложение? Дали да останат в Сирия още 20 години е, при положение, че има такава гирилия, такава вътрешна война дори в селски райони, където няма да има бизнес с Южна, Южна с Кувейт, с с Катар, с Саудитска Арабия. Е, има е, много хора, които са в Русия и които са сиунити, и които едновременно с това е, се предполага, че ще участват в е, възстановяването на Сирия. С какви пари? Но всичко това трябва да ни доведе е, да им вярваме, когато ми казват и аз поделям това, което казаха. Те не искат да затъват там, те имат интерес е, да намерят някакво решение за помощ на държавата, евентуално да има и политическо решение. И именно по това трябва да работим. Именно стабилно решение. Единственото стабилно решение е приобщаване. С други думи, правителство, в което ще бъдат представени и останалите страни и това да се базира на резолюцията 52-54. Времето наближава, защото ако трябва да има засилване на военните действия, в крайна сметка се стига до точка, при която войната явно е спечелена, но това е една пирова победа. Ние трябва да направим всичко за това страната да се развива, да се възстанови, да се запазват границите и, т.е. да осигурим сигурността, за да няма отново нов даеш, е, който да изникне. Аз е, вярвам на разузнаването на руснаците разузнаване, разузнаване не е знания, разузнаване, т.е. някакво стратегическо планиране. Не искам да бъда наивен, но се надявам, че това, което ми казват в край на краищата е истина. Едва ли те имат интерес да наследят една разбита и е, Сирия на парчета. Но разбира се, трябва да проверим това и е, се надявам това да стане скоро. Колкото до беженците и финансирането, вие отговорихте, подкрепата за Ливан. Преди е, пет години съм бил в Ливан. Аз мога само да подкрепя е, това, което те правят. Те направиха нещо невероятно, е, като си има предвид, че това може да са 100 милиона беженци в САЩ. Толкова беженци са приели те. има друга страна, която отново преживява нова беженска криза и това създава много напрежения. Дали политическото решение все още е възможно? Вие като гледате, ще кажете, господин Демистура, вие сънувате, не гледаме военно разрешение. Но, е, действително, в момента военните действия се засилват. Обаче не е военно разрешение, може да се легитимира и може да му се вярва и всъщност ще бъде стабилно, освен ако няма политическо решение. Така че това, което очакваме е всички ние активно да участваме, да настояваме за това, което казахме вече за прилагане на резолюция 2554, дори и да падне лепо, защото е, сигурно ще продължи още една вътрешна война през следващите 5-6 години. Сирия не заслужава това, няма да има възстановяване, все още ще има много проблеми в страната. Така че резултат следващия път, когато се надяваме, поне се надяваме Русия да каже на Садат, че е време за преговори. Все още не са го направили. Да видим кога ще стане. Като дойде Женева, просто казват, не трябва да се пипа на нищо, освен правителството на национално единство. Какво значи правителство на национално единство? Е, примерно да кажем, е, вас съм ви назначил за министър на стопанство или на геологията. Ние трябва да споделяме споделяме властта въз основа на едно приобщаващо правителство. Това е теста. Е, колкото до единни за мир. Е, не, че просто така ми се иска на мен. Един път вече сме го правили в минало. Но истината е, че е, съвета за сигурност е реално съществуващо. И имаше две резолюции, прияти с единодушие. И след като това е постигнато, значи все пак има такива възможности. Но да говорим, да го предлагаме е въпрос на защита, въпрос на натиск. И всичко това допринася за това да сме сигурни, че въпрос въпроса с Сирия няма да се превърне в нещо второстепенно или един свършен факт президента Трамп, бъдещата му политика. Аз мога да съдя само по това, което той казва. Приоритетите му бяха заявени устно. Е, устно е ясно. Ние можем само да ги коментираме, но е време да обсъдим той ще обсъжда нещата с екипа си, когато го изгради и трябва да се опитаме да разберем, че може би ще му помогнем да разбере, че това е истина. Съвместно трябва да се борим с Русия срещу Даеш, защото това е обща заплаха. Ако победим, ако разбием Даеш, тогава може да има политическо приобщаващо решение. Иначе просто бомбардировките продължават. Това не е достатъчно. Е, сега е, е, това произлиза поне от анализа, който е заявил Трамп до сега дали Сирия може да остане една единна страна, една единна страна и да не бъде разделена. Както вие вероятно знаете, аз съм работил като специален пратеник, специален представител, като в Ирак и в Афганистан. Когато Ирак и Август бяха нещо като Сирия. Това беше трагедията на момента. И може би се спомните, че през този период и в двете страни, когато говорихме е, за това, че ако се раздели страната, това може да бъде решение. В Ирак, кюрдите на север, Всъщност е, е, две, два, два региона с кюрди в северната част на Ирак е, и е, сюнити в центъра на северната част и шиитите. Цяла област е шиит. Като че ли не можеха да живеят в една единствена страна какви са разликите, как се обличат, какво правят. Но в края на краищата всички решиха, че е по-добре да живеят в една страна. Иначе отваряме котията на Пандора. Същото стана с Афганистан, с Бадзали Шариф и останалите на юг, когато, където пащуните са преобладаващи, може да се стигне до формула, която някои предложиха за разделение на страната, но самите афганистанци казаха не. Аз искам да ви вярвам и аз от все сърце подкрепям Сирия, както съм чул от всички, както и от опозицията, така и от хората в правителството, че трябва да остане една страна. Това е средство, е, но това не значи, че няма да има административна децентрализация дали те накрая не трябва да признаят, когато приключи този ужасен конфликт, че фактите на място са се променили и ще има местно самоуправление, е, разделение на страната. Не вярвам да стане и не бива да става. Така, по Турция. Турция има 900 км граница с Сирия. 3 милиона бежанци. Така че ние не можем да пренебрегнем факта, че те е, са заинтересовани силно от това, което става в Сирия. Техните приоритети за момента като че ли си остават проблемите с кюрдите, да няма обединение между тези трите области с кюрди покри тяхната граница. Това е техния приоритет, но нека да бъда откровен, според мен, без Турция, без участието и ангажимента дори от политическа страна, ще бъде много трудно да се постигне стабилно решение за Сирия. Така че трябва и е, ние трябва да ги включим и тях достатъчно активно, за да сме сигурни, че ще направят техния принос. Един пример. А, е, а, е, около 50 000 човека в Лепо а, е, бяха застрашени и те сега са бежанци. Къде ще дойдат? на юг ли ще тръгнат, на север ще тръгнат към границата с Турция. И Турция е заинтересована това да не става. И трябва да имаме предвид това. Сега, дали е, е, вече е, и ще има някакви последици от избора на президент е, Трамп? Не, за момента не. До 19 януари е, Обама и Джон Кери е, ръководят политиката на Съединените щати. Аз виждам това, защото Джон Кери е изключително активен и мисля, че ще бъде активен до последния ден и е, да няма отново употреба на сила, да се постигне някакво уреждане на въпроса. След това трябва да говорим отново помежду си, да знаем какъв ще бъде екипа на Трамп, каква ще бъде стратегията на президента Трамп спрямо Русия. Дали ще остане това, което вече каза, че ще бъде. Ролята на ООН, не съм се спрял на нея. Исках да се спра на това, което ООН прави. Аз съм европеец, както знаете, швед, италянец, белгиец с белгийска съпруга. Аз съм европеец и за това искам Европа да подкрепя това, което прави ООН. Вие го правите, разбира се, сте го правили. Ако трябва да очертая някакви приоритети, разбира се, хуманитарната помощ, тук можем да доведем до някакъв съществен резултат контактите в региона. Региона слуша Европейския съюз макар че не знаят къде е точно са Съединените щати, но Федерика Могерини се опитва да улеснява контактите, за да има по-добро разбиране какви са намеренията на Европейския съюз за бъдещето на Сирия. Тя го прави в подкрепа на това, което ние правим, а не замествайки го, защото ние имаме правомощия. Но има един силен инструмент в ръцете на Европейския съюз. Това е възстановяване. Защо? защото всеки, току-що споменах Русия, всеки в Русия и на други места очакват мига, в който войната ще приключи и кой и как е, ще помогне на Сирия да се възстанови. Ако Европейски съюз използва собствената си сила и интереси, интересите са на лице, да се възстанови Сирия или да приеме 10 милиона бежанци и аз мисля, че ефекта на лост е огромен. Иначе, вижте ни нас. Вижте ни нас е, като европейци. Ние сме готови да възстановим Сирия, но само ако и когато и има цялостно приобщаващо ново управление, на което да можем да гласуваме доверие, а не просто военни сили. Вие можете да го направите. А, преводачите трябва да се тръгват. Добре, искам само 46 години в ООН. Аз 28 от колегите ми загубих, 60 от приятелите ми е, също ги загубих. И е, аз е, действително не мога да приема, когато някой ми каже, че ООН е излишен. Из, из, из, излишна. Благодаря. Председателката, благодаря. Вие знаете, че преводачите вече ни посветих 18 минути от времето си. Е, е, комисията по външна политика започва в 2.30 по-рано, а комисията по развитие се връща там, където бяхме. Сега правим обедна почивка.